събрание. сега предстои Банков съюз годишен доклад за 2015 година с докладчик Роберто Глотиер и давам думата на докладчика за 4 минути. Заповядайте. Благодаря господин председател, господин комисар. Банковият съюз е най-важната стъпка към истински и економически и валутен съюз самото начало. Единия надзор и единното преструктуриране предвиждат прехвърляне на отговорност от държавите член към институциите. Това е необходимост да се осигури стабилност и доверие в банките, за да се намалят и разпределят рисковете, като се засили финансовата интеграция. Това прехвърляне на отговорността обаче изисква съответно ниво на парламентарен контрол и този доклад е конкретен израз на това. Тук искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за много доброто сътрудничество. Благодаря и на секретарията и на всички служители за работата им. Оценявам и прозрачни и открит диалог със съвета по преструктуриране съвета за преструктуриране и други. Смятаме, че сътрудничеството с надзорния механизъм е успешно. Заедно с това има някои проблеми и възможности за подобряване в двете области. По-конкретно подчертаваме значението от ефективна координация между микро и макропруденциалната политика, тъй като Единият зорен механизъм е част от макропруденциалната рамка, необходимостта от регулаторна рамка, както и необходимостта от подобряване на разбирането на банките за общ надзорен подход в рамките на микропруденциални мерки. Също така има нужда от пропорционалност. Пазарите имат нужда от яснота и предсказуемост по създаването и определенето на капиталови изисквания. Това Доклада казва, че липсата на законодателна яснота не бива да пречи на надзорния механизъм да използва гъвкавост, за да не се допускат твърде стриктни решения, които да повлияят отрицателно върху облигационния пазар. Ето защо трябва да се е, дефинира по-добре вторият стълб и банковите рискове трябва да започне процес на преглед и смятаме, че надзорният механизъм трябва да бъде отчетен, особено там, където се прави разлика между капиталови изисквания по стълб 1 и капиталови насоки. Ние разработваме, ние подкрепяме идеята за национално взимане на решение, за да се има хармонизация по-нататъчни стъпки са необходими, за да се засили надзорния контрол върху финансовата дейност на банките, да се подобри възможността за да се анализират всички видове банкови рискове, в това число задълбочен анализ на портфейлите и активите от трето ниво. Докладът подкрепя принципа за финансиране с вътрешни средства ето, защо, само че трябва да може съвета да разгледа всички варианти, в това число различни инструменти е, за преструктуриране, альтернативни на ликвидацията на банката, като се прилага съответната пропорционалност, гъвкавост и справедливост, които са част от законодателната рамка, като си има предвид необходимостта от запазване на финансовата стабилност и запазване на доверието в банковата система. Най-сетне доклада настоява за доизграждане на банковия съюз, общо, общи резервен механизъм и гарантиране на влоговете. Приветстваме ангажимента да се работи за намаляване на рисковете. Ние работим по съответният законодателен формат, трябва да се подчертае, че намаляването на риска е широко понятие, което се обхваща различни мерки. Най- спорната суверенните експозиции. Отбелязваме дейността на Базелския комитет и всяка евентуална промяна трябва да се оцени внимателно и при всички случаи това да стане в средносрочен план в рамките на Базовския комитет за финансов надзор и не трябва да влияе върху капацитета за финансиране на държавите членки. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателят. Думата има комисаря Хил. Заповядайте. Благодаря ви. Искам да благодаря на господин Голтиери за доклада за Банковия съюз. Той ни напомни по отличен начин колко е постигнато по въпроса за регулаторната и надзорна рамка в Европа през последните години. Банковия съюз всъщност е основно звено в тази структура един надзорник, един а, орган а, вече е, е създаден и лесно да забравим, а, че а, а, прехода от националните органи към а, надзорника, към общия надзорник а, стана само преди година и борда за резолюция стана, започна да функционира едва януари тази година. Така че направихме огромни стъпки за рекордно време и укрепихме европейските банки, които станаха по-добре капитализирани и данокоплаците по-добре защитени. Искам да благодаря на членовете на тази комисия и на моя предшественик за ролята, която вие изиграхте. Доклада обхваща много аспекти. Ако позволите да изтъкна някои от основните неща, повдигнати от господин Голтиери. Съгласни сме, е, както на ниво Европейски съюз и в отделните държави членки, да е, вземем мерки е, срещу лошите кредити, които се отразяват негативно на банковия сектор. Трябва да сверим дали законодателството ни е пропорционално, дали е, показва чувствителност към различни бизнес моделти, модели и а, избягва а, излишните изисквания, особено за по-малките банки. Това е което ние разглеждаме. Съгласен съм, че трябва да направим и всичко възможно да а, стимулираме а, кредитирането на малките и средни предприятия и инфраструктурата. Така че по отношение на укрепване на Банковия съюз, основният акцент е предложението за а, схема за гарантиране на депозитите в Европа до 2024 и а, един по-широк план за задълбочаване на паричния и финансов съюз което ще даде е, на банките необходимата роля. Е, ние е, търсим балансиран подход с намаляване на риска и споделянето му. Особено важно е да следваме и двете страни на уравнението едновременно. Да оказваме, да продължим да оказваме натиск, така че двете схеми за банките и за гарантиране на депозит Документите са в ход. консултираме се по основните различия за в областта на неплатежоспособността в Европейския съюз и ще излезем с предложение за а, прилагане на всички мерки за капацитета на банките по начин, по който да функционира в Европа. Е, господин Галтиери споменава в неговия доклад за втория стълб на изисквания, капиталови изисквания и свързаните с това буфери. Знаем, че има различия при прилагането на правилата от надзорниците и по тази причина сега започнахме един процес на проучване, на консултации с държавите членки и тук в парламента и други е, е страни, така че законодателството да функционира по начина, по който беше замислено. Е, трябва да има разлика между изискванията в първи стълб, е, въжа за всички банки и тези по втори е, стълб, които въжат само за определени институции и зависят от степента на допълнителния риск на банките. Благодарен съм на господин Глотиери и очаквам да продължим обсъждането на тази важна тема. Това бяха само някои аспекти, които ми направиха впечатление от доклада. Споделя мнението, че ние е, имаме солидна база, върху която да градим и съм оптимистично настроен е, за възможността да е, изготвим окончателното законодателство, така че да изпълним нашите надзорни цели и да подкрепим растежа и инвестициите в Европа. Благодаря ви. Сега становищата на политическите групи и след това разискванията, когато ще има възможност и за въпроси с синя карта от името на НП госпожа Паунова. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Стабилна банкова система означава растеж, работни места, стабилност. Неодавна ние бяхме свидетели как някои големи финансови институции в държавите членки изпитаха финансови трусове. Това означава, че не предстои още много работа. Този доклад ни дава верния тон и насоки за реформите в банковия сектор. Важно е, че той изисква допълнителни мерки за предотвратяване на моралния риск. Разходите за несъстоятелността и фалита на банките трябва да се споделят, риска трябва да бъде ограничен в максимална степен. Искам също да подчертая, че намаляването на риска не трябва да се счита като една вяла концепция, а, има конкретни стъпки, които трябва да се предприемат. Насърчаваме комисията да предложи такива мерки, а държавите а, членки да прилагат съществуващите прилаг. Консолидацията на банковия сектор трябва да е съчетано с правна сигурност. Затова искаме да се изясни съществуващото законодателство за максимална сума за разпределение за да може компаниите, банките да се, да, извинете, банките да се справят а, с изискванията за капитал по ниво 1 и 2. Освен това, ключово а, е да се ограничи експозицията на държавата. Ние настояваме за една разумна, насочена напред система. Ние постигнахме голямо мнозинство в подкрепа на доклада в комисията и очакваме, че той ще бъде подкрепен и днес, за да имаме един добър банков съюз. От групата на социалистите и демократите, госпожа Ферейра, за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин семинар. Банковият съюз е единствения проект в отговор на кризата. Имаме доклад от 2012 година, където беше лансиран банковия съюз. Това предложение беше подновено през 2015 година в доклада на петимата председатели. Това е задължително за стабилността на единната валута и банковата система. Очевидно е необходимо, беше необходимо да се приемат механизъм а, за надзор. А, нека да бъдем нека да бъде ясно, това е проект с риск, който трябва да се довърши и за да се преодолеят рисковето. Има различни системи, които са свързани с гарантиране на влоговете. А системата за гарантиране на влоговете е задължителна за стабилността на банковият съюз. Ако не успеем с системата за гарантиране на влоговете, тя вече е достатъчно разводнена има опасност от сериозни проблеми. Пълната архитектура изисква да се приемат всички елементи. Знаем, че една, един добре изпечен кекс е хубав, но когато е недоизпечен, не е така. Думата има Ван Сторг от ЕКАРЕ. Господин председател, днес обсъждаме банковия съюз и е, двата, с двата му аспекта. Един е разходите за ликвидиране на банки, които фалират и единия надзор, който не работи. Даже още по-зле. Надзорната и паричната политика сега са объркани. Нямаме вече независима парична политика. Господин Шойблер от, е, критикува, разкритикува това от Християн-демократичната партия и призова да за промяна на европейския договор. Така че ако тази партия иска за разделяне на паричната политика и надзора, е, вие не подкрепихте това искане. И е, когато говорим за европейската схема за гарантиране на депозитите, не е само християн-демократите, но също и FDP. Е, наистина ли искате е, немските спестители да плащат за загубите на чужди банки, на чужестранни банки? Е, мисля, че трябва да а, а, имаме а, изказване, гласуване за европейската схема за гарантиране на депозитите, така че а, преди да се състоят а, важните избори в а, а, Саксония, а, а, да имаме яснота по схемата. Госпожа Гула, две минутки. Добър ден, господин комисар. Докладът по Банковия съюз не трябва да е повод да се прави вътрешна предизборна кампания. Това е важна тема и трябва да постигнем общо мнение. Благодаря на Голтери за доброто качество на доклада му. Това е, може би, единственото досие, през което е постигнат значителен напредък в Европейския съюз и това е чувствителен въпрос при това. Искам да се спра на Европейската система за гарантиране на депозитите. Аз съм един от докладчиците. Трябва да се възстанови взаимното доверие. Този текст, е, който засяга чувствителни въпроси, е, вложителите, техните вложени средства. Трябва да се защитят спестяванията. И също въпроса за общият интерес и за банковата тайна ние трябва да сме изключително предпазливи, тъй като има доста силна взаимовързаност и не трябва да създаваме впечатлението, че нещата могат да се променят от днес за утре. Господин комисар, когато обсъждахме за първ този въпрос, поискахме комисията да каже, че действително да изиграе ролята си на пазител на договорите и да създаде нужните условия, които са предвидени в текста, също да има срок, кове. Тази работа изисква, разбира се, време. За да имаме успех, трябва да възстановим взаимното доверие помежду ни. Благодаря за направените предложения относно третия стълб на Банковия съюз. Сега госпожа Кари от името на Обединената левица. Благодаря. Когато бяха спасени големите банки по време на финансовата криза с парите на данакопаците, това беше защото банките бяха твърде големи, за да фалират, щяха да повлекат със себе си цялото общество, ако бяха фалирали. И една от първите стъпки, които можем да предприемем, за да предпазим гражданите си е да принудим банките да платят за фалита си, само че Банковия съюз нищо не прави. Банковият сектор е още по-голям, още по-концентриран в сравнение с миналото. Все още няма законодателство, което да решава проблема с банки, които са твърде големи, за да фалират. Банките продължават да се разрастват и с сегашната система е, ще има нова криза. Годишният е, доклад за Банковият съюз е, беше много добра възможност да се включи въпроса за банките, които са твърде големи за да фалират на дневния ред. Само, че това не стана. Марио Драги е част от тази група на висши банкери. Можем ли да допуснем Марио Драги като част от групата на банкерите да ги регулира. Не можем да подкрепим този доклад. Благодаря от името на зелените господин Гиголт. Уважаеми колеги, господин комисар, първо искам да споделя, че за съжаление хората тук се опитват да печелят точки за вътрешните, вътрешни борби в страните. Не става тук дума, че данакоплатеца ще плаща за преструктурирането на банките, а Банковия съюз има за цел да защити инвеститорите. Така че кредиторите трябва да бъдат надежни. Това е подхода колегата Фрешторхен тук казва неверни неща. Ако а, вие от левицата критикувате а, по този начин доклада, а, би било добре да се срещнем и да обсъдим нещата и вие наистина да направите а, своя принос с позиция. Не, не е честно тук да изказвате критика на пленарното когато господин Глотиери отправи на всички покана открито, вие не се е, явихте, е, господин комисар. В... Имам един въпрос. В доклада има много неща от доклада, които не са отразени в работната ви програма. Например, за банковия сектор в Сянка. Ние имаме изрично питане за това, за регулаторния арбитраж също в застрахователната дейност и банковата дейност. И накрая споменахте ли различните сигнали за капиталовите буфери и тяхното намаляване. Това всъщност не се случва, защото не би трябвало да повтаряме минали грешки. Благодаря. А, а, преводача по време на а, изказването каза, че дамата, е, е, колегата е, е казала нещо неверно. Това на английски се казва лъжа. Е, възможно ли е един е, член на парламента да нарича друг лъжец? Или е, преводача е сбъркал, господин Гилгот не, не го е казал, или... Благодаря. Господин Вали, минута и половина от името на Европа за свобода и пряка демокрация. Най-напред искам да кажа на колегата Гигот, че германските данакоплаци са изложени на банков е, риск с е, третите стълб, тъй като нямаме истински първи стълб, имаме все още универсални банки, които могат да спекулират и след това е, да, да отпускат кредити. То нямаме разделение на банките и сега имаме втори стълб, който въвежда идеята за текущи сметки като инвестиция. Предприятие с 100 000 евро ще може ли да плати на своите служители заплатите? Защото това е. Очевидно системата е много крехка. Ние не се замислихме върху причините за банковата криза, само върху последиците. Пазарите не са глупави, те са наясно от първи януари 40% от акциите паднаха. И ние сега се съсредоточаваме само върху кредита и рисковите с него, а не финансовите продукти и дериватите. По този начин няма да вървим напред. Първия стълб трябва да бъде разделя, банковото разделяне. Благодаря. От името Европа, наци свободата, господин Моно. Добър ден, господин комисар. Ако трябва да направя равносметка, искам да кажа, че това е една измава да се спаси отново банковото лоби. Законодателството ви е на гърба на гражданите ратифицирането на Банковия съюз се направи някакси незабелязано, докато хората бяха на плаж. Директивата, както и тоталеризма, цели да се спасят банките. Третия стълб няма да види бял свят, защото Германия не го иска. Бяха фалирани четири банки в Италия, което засегна древни вложители. Мнозина от тях се самоубиха. Има опасност за демокрацията. Единственото решение е да имаме универсална банка. Банковия съюз е начин да се заблудят хората но не решава нито рисковете, нито проблемите. Но а, хората могат да се обърнат срещу вас и вашите колеги еврократи. От името на независимите, господин Заренопол, за една минута. Да, вие казвате, че Банковия съюз позволява да се укрепи системата и същевременно да не бъде тежест за а, спестителите. Това не е така, защото всички данни сочат обратното. И също така, освен това, имаме и, е, и безработица, имаме е, и бедност в е, Европейския съюз това, което се случи с спасяването на банките, има сериозни последици в домакинствата, за домакинствата. И сега това са а, домакинствата, които ще допринесат за спасяването. Вие предлагате фонд, предлагате гаранция. А, като целта не е да се е, ползват от това е, гражданите. Това ще бъде в е, полза на една капиталистическа система. Благодаря, господин председател, господин комисар. Доклада за Банковия съюз е обзор на предишните години и по трите стълба става ясно, че се работи. Ние трябва да приключим онова, с което сме започнали. Първо държавите членки трябва да приложат договореностите. Комисията трябва да има по-добър контрол и, да, и възможността да оказва натиск върху държавите членки. Ако основите на банковия съюз, къщата, която сме изградили на тези основи, също ще бъде нестабилна. Следя с голямо притеснение призивите в парламента за повече гъвкавост и обединение, разпределение на риска. Дами и господа, първо трябва да спазим съществуващите правила. Ние не искаме е, гражданите да носят последиците от банкови рискове. Искаме да се спазват е, изискванията, за да защитим данакоплаците. То призоваваме Европейската комисия да приложи на практика това, което говори за банковия риск. Призоваваме вас, господин комисар, да излезете с законодателни предложения. Имам, искаме стабилен банков стабил, но за тази цел ни предстои много работа. Благодаря. Господин Балц, господин Вали има въпрос към вас. Приемате ли? Да. Благодаря на господин Балца за това, че прие да отговори на моя въпрос. Извинявайте, казва председателят, само една синя карта, защото гласуването ще продължи до късния след обяд. Заповядайте. Благодаря на господин Бауц за отговора, който ще ми дада. Въведени са правилата, са банките от 2013 година вече не са възможни държавни помощи е, преструктурирани са четири банки в Италия. Европейска комисия беше много стриктна. Защо не беше толкова стрикна и при преструктуриране на една германска банка, която през октомври, когато банката беше толкова строга с нас, в Германия бяха дадени държавни помощи от 3 милиарда. Ако правилата въжат само за страните от Южна Европа, докато Германия може да си прави каквото иска. Не можах. Не можах да, не можах да проследя въпроса но искам да кажа, че е, строг, стриктният подход към е, италианските банки беше подходяща. Мисля, че това е въпрос, който трябва да зададете на комисария Хил, който може да говори от името на комисията. Аз мисля, че комисията по отношение на италианските банки беше напълно разумна. Благодаря, господин Вайтзакер. Благодаря ви много. Благодаря на Робелто Гуартели за отличния му доклад. Основното послание е, че чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна, тъй като е постигнато много, но е само наполовина пълна, защото остава да се свърши още много работа, за да може тази система да действа добре. И тъй като чашата е наполовина пълна, а прегледа, предвиден от комисията, не трябва да означава връщане назад, а по-скоро преглед, който да ни помогне да напълним регулаторната чаша както трябва. Предизвикателствата са ясно, необслужваните кредити все още са проблем, не са изцяло изчистени в Банковия съюз, капитализацията не е равна, системните банки не винаги отговарят на това, което трябва. И това е причината за последните трусове на пазара. Освен това, трябва да се приложат структурните реформи, а не да бъдат а, разводнявани, така че да не могат да ги се познаят накрая. Изискването за Белин не трябва да създава проблеми, а да защитава данакоплаците. Трябва да се приведе в действие една действаща европейска схема за гарантиране на депозитите. Това е свързано и с намаляване на риска в банковата система. Важен елемент е една добра стратегия да се намали суверенната експозиция на банките. И това са някои предложения, за да можем да допълним чашата, която за сега е наполовина пълна. И към вас има въпрос от господин Волф. Благодаря, господин Ванзаке. Един простичък въпрос. Имаме доклад за Банковия съюз. Считате ли, че има само един метод да разглеждаме банките в Европейския съюз и че това е банковия съюз, а може и да има други методи, други варианти за подобряване на растежа, работните места, справени с инфлацията, които могат да се приложат вместо банковия съюз. Отговор. Подобряването на банковия съюз нито е необходим, нито достатъчно условие, за да се стигне до економически растеж, но е, е важно за дългосрочното функциониране на економиката ни и е важна за устойчивия растеж. Както знаете, не всяка държава в Европейския съюз е част от Банковия съюз. Всички членове на еврозоната са в Банковия съюз. Затова имаме малко предизвикателство, отчитайки банковите регламенти, които са трябва да се спазват и тези на Банковия съюз. Е, това именно прави работата на нашата комисия толкова интересна. Благодаря ви. Доклада за Банковия съюз е, е от голям интерес за мнозина. Например, критичния поглед е, върху стрес теста за еврозоната връщани към 2011 банката Дексия. Знаем какво се случи там в края на краищата с този стрес тест. Ако искаме по-силни банки в Европа, трябва да имаме и по-стабилен контрол. Това е което ще обсъжда парламента в бъдеще. Чухме, например, за плана за европейската схема за депозити и това, което обсъждаме е много важно. За съжаление, обаче, доклада е, рисува нещата в много розови краски. Например, е, е, факта, че някои европейски държави е, трябва да се справят с лошите кредити и трябва да се съобразяваме с политиката на господин Драги господин Шамбон. Благодаря ви. Благодаря и на господин комисаря за отличната работа, както на докладчика и съдокладчиците по темата. От друга страна, за съжаление, виждам, че тук има и, и някои а, демагогски и, и идеи, но също и отразяват и невежество по отношение на демокрацията. Вярно е, че банковия съюз е особено важен, тъй като е, се извършва против а, е, а, е, ренационализацията на демагогски структури през последните години с цел бъдещ просперитет на европейските граждани. Виждам, че има напредък, виждам, че е сложно технически, тук говорим по политически въпроси, но е важно обществеността да бъде информирана, че ние целим по-голяма сигурност. Това е базата за демокрацията. Така че по-бързо, с повече спешност и с твърди крачки от страна на комисията срещу ренационализацията. Господин Кавет, има въпрос към вас от господин Сани. Приемате ли? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми е, колега, съгласен съм, че Банковия съюз е огромно постижение, но той още не е завършен. Е, бих искал да чуя от вас дали и вие смятате Банковия съюз за голямо постижение и а, е, за това, че има а, е, мрежа за безопасност а, е, за спестителите. Смятам, че това е едно постижение, което върху като все още се Европа, все, все още се работи. Но би трябвало да се ускори работата и да бъде усъвършенствана. Е, мину, минута и половина. Благодаря ви. Е, много, доста години след началото на кризата, е, банките получиха милиони е, евро от обществените средства. Независимо от това, големите банки от севера са най-голямата черна дупка на Европейския съюз. Те имат експозиция на продукти с 70 милиона е, евро. Това е 20 е, пъти повече от е, немския обществен продукт всичко е направено, за да се е, угоди на големите банки и да се въведат в ред техните е, сметки. Когато говорим за преструктуриране, за спасяване на големите банки, говорим за нова финансова криза, като кой, кой казва, че първата година на Банковия съюз е успех. Но това са мерки за всъщност за много тежки реформи в южноевропейските страни и увеличаване на безността. Така че тук срамна е ролята на надзорния орган срещу Гърция от юли 2015, е, което причини катастрофа за градския народ и суверенитет. Е, господа, е, вашите институции заплашват суверенитета и стабилността на Европа. Можем да променим това. Благодаря. Господин Волф за две минути.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 ако преди човекът да касне на Луната, преди интернет и мобилните телефони, дори и преди Евровизията имаше идея за една нова страна, която да се възникне в Европа. Нова е империя, Обединени Европейски щати, там ще има нужда от нова валута и нова банка, Европейската Централна банка. Тя ще подобри производителността, заетостта, възможностите за европейските граждани. Нека сега да прескочим към днешния ден. Безработицата е 11%, младежката безработица в някои страни над 30%, производителността спадна, БВП също долу. Светът сега се движи напред, но Европейски съюз и неговите идеи си остават в миналото. Има много талантливи хора и е тъжно, има талантливи хора като вас, господин комисар Хил, които се опитват да реализират една стара идея в днешния свят. Ние имаме нужда от една идея. Помислете от тези страни извън еврозоната, които благоденстват, чието идеи са нови в сравнение с вашите. Господин Волф, има въпрос към вас. Господин Хокмар, приемате ли? Благодаря. Чувам, че мечтаете за Хейстингс, битката Хейстинг 66, ама след това дойдоха и викингите. Сега, след като ви слушам, си мисля, че всички проблеми идват от Брюксел. Ако прогледнете обаче проблемите на Обединеното кралство, не, беше ли по, не бяха ли повече Блеер и Браун, които създадаха проблемите, отколкото Брюксел? Нямаше ли да е по-добре, ако има банки, които да работят в целия европейски пазар и да няма джунгла от различни регулации, но общи регу... регулации? Предпочитате ли джунгла от различни национални регулации в сравнение с една, която би открила пазара? Господин Волф, отго... винаги е удоволствие да ви ми зададете въпроси. Вие говорите за джунгла. Аз бих нарекал конкурентни регулации. Резултатът е, че в еврозоната има висока безработица, дефлация, ниска производителност. Но страни като Обединеното кралство, които са извън еврозоната и имат по-гъвкава конкурентна база, имат по-висока производителност, заетост, повече отколкото в Европейския съюз. И като се запитате, защо с едини правила се разрушава Европа, а онези, които имат конкурентни правила, се движат напред. Думата има госпожа, господин Ребега. Основният проблем пред нас с Банковия съюз е прехвърлянето на правомощия към единия надзорен механизъм. Ние знаем какво означава, когато не могат да се вземат вътрешни решения и да се очаква централизирано решение от Брюксел. Искам да обърна внимание на факта, че всяка държава членка има различен банков пазар, различен стандарт на живот, различно поведение на потребителите. Затова трябва да видим какви са инструментите, с които разполагат държавите членки, за да могат самостоятелно да се справят с ситуации. На второ място има разлики в економическото развитие на държавите членки. Банковия съюз не може да се постигне преди комисията да е изпълнила задачата за постигане на по-еднакво равнище на жизнен стандарт. Държавите е, членки имат е, нужния опит да се справят е, най-добре с проблемите, които изпитват. Господин Балцо. Благодаря ви. Би трябвало да имаме, да се опитаме да се възползваме от кризата, за да създадем едни по-тесни връзки в Европейския съюз. Е, доклада предлага една структура от различни елементи на банковия съюз. Банковия съюз е, не може да оцелее, защото има различни държави, те не могат да прилагат всички една и съща парична политика. Мнозинството от тези държави имат а, е, а, голям дисбаланс. А, и Европейския съюз, ако започва да разпределя между държави кредитори, държави длъжници, е, тази цел на Европейския съюз няма да се превърне в реалност, няма да се осъществи, защото не позволява на демократичните правителства да управляват делата си. Благодаря, господин председател. Представени на нашето внимание доклад е резултат от е, много усилия, с, е, има много положителни резултати и може би няма достатъчно критичен поглед. Първо, разделянето на надзора върху банките и, е, и и банковата дейност изискват разделяне на... изискват промяна в договора. Второ, големите банки и МСП трябва да отговарят на едни и същи условия. Това не беше предвидено в самото начало, но е практика. Могат да се... Резултатът може да е да са кредити от над 5000, които да се е, докладват пред ЕЦБ. Господин е, Гиголд е, повдигна любимата си тема банките и страхователните услуги трябва да се измерват с различни критерии, макар че това не е така. По-нататък Банковата криза възникна, защото в Испания не участваше в фонда за спасение и в Белгия беше спасена Дексия. Господин Алмуния за 24 часа осигури държавна помощ за Дексия 24 милиарда и това трябваше да бъде гарантирано от схемата за гарантиране на влоговете. Според мен това е грешка. Благодаря, господин Макалистер поиска въпроса си на карта, но вие сте от една и съща политическа група, това противоречи на духа на сините карти, госпожа Берес. Благодаря. Искам да кажа, че съм съгласна с господин Балц. Той каза, че трябва да продължим това, което сме започнали. Тъй като ако не го направим, съгласно е една добра формула, ние правим достатъчно, за да ни винят, но не и достатъчно, за да ни похвалят. И ако искаме да стигнем до края, до който искаме да стигнем, уважаеми колеги, ще ни е необходимо нещо повече от това, което беше споменато. Трябва ни бекстоп, трябва ни гаранция за депозитите. Иначе това, което сме постигнали, ще се обърне срещу нас. И считам, че заедно ние можем да постигнем значителен напредък. Тук се води дебат дали трябва да се намали риска, дали трябва да се сподели този риск. Но за тази добра концепция се счита, се крие дебата за суверенния дълг. Тези, които не искат да се съобразят с международния подход в този област, искат същевременно да не се отчита държавния дълг по устойчив начин и отказват този дълг да не бъде обект на спекулация и отказват да се наложат такси върху банковите транзакции. Трябва да се направят най-сетне избора. Господин Руонен, госпожа Руонен Лернер. Благодаря ви. Още веднъж ли ще е, решаваме да плащаме сметките на Южна Европа? Гарантирам ви, че това ще се случи, ако имаме една единна схема за гарантиране на депозитите в Европа. Разбирам тревогата в доклада на Галтиери и аз приемам това, но доверието е основата на банковата дейност. Един гражданин няма да депозира нито едно евро в сметката си, ако няма доверие, че парите ще останат там банковия сектор в Северна и Южна Европа са много различни. Рисковете са много различни. Една обща схема за гарантиране на депозитите за цяла Европа ще възстанови доверието, главно в държавите членки, където трябва да внимаваме. Затова аз съм против доклада на Гуалтиери. Благодаря ви. Госпожа Матия за една минута. Благодаря, господин председател, драги колеги. Когато се говори за плащане на сметката в страните от юга, видяхме колко пари се дадаха от юг на 7 за спасяване на Германска търговска банка. Милиарди евро бяха взети. Ние продължаваме да оправдаваме това, което не е оправдано. Има информация, която не съответства на реалността. Мисля, че би било по-разумно да се помисли за единия надзорен механизъм, но той не е достатъчен, той е мираж. Ако искаме единен механизъм, той не е свършил нищо от както е създаден. Една банка фалира в моята страна след създаването на надзорния механизъм. Никой обаче не се е разтревожи, никой не носи отговорност. Всичко това е лъжовна информация. Благодаря, господин председател. Колегите казват, че трябва да завършим това, което сме започнали. Банковият съюз е едно от големите достижения от предходния мандат, за да не допуснем данекоплаците да плащат за рисковани банкови операции. Ние се нуждаем от банков съюз с три стълба надзор, и третия стълб, който е гаранция за депозитите. Не можем да се правим, че вложителите и инвеститорите са защитени и че инвестициите им са гарантирани в пълна степен. Подкопано е доверието, няма намаляване на риска, дори първите два стълба и риска по тях не е гарантиран. Така че ние изграждаме пясъчни кули. Ние не искахме да създаваме проблеми допълнителни за дънакоплаците и за държавите членки. Има въпрос с синя карта. Разбирам вашите аргументи. Въпросът ми е, вие непрекъснато казвате, че дънакоплаците не трябва да плащат. Считате ли, че дънакоплаците нямат сметки в банките и че не искат да се гарантират техните вложения? през декември 2015. Видяхме какво стана в Италия. Там палираха банки. Е, дънкоплаците са клиенти на банките. Какво е вашето мнение? Точно така. Затова вижте какви са правилата. Правилата са такива, че над 200 е, че е, до 200 000 евро чрез националните схеми са гарантирани банките. А ако има високорискови продукти, това е потребителски проблем, но не е проблем за гарантиране на депозитите. Нека да се опитаме да заобиколим принципа за спасяване чрез вътрешни средства, така наречени бел-ин. Някои не искат бейл-ин, някои искат да сложат сметката отново пред данакоплаците, пред държавата. Някои искат дори да изпратят тази сметка не на собствената си държава, а на друга държава членка. Ние не трябва да допускаме влушаване на състоянието на държавите членки. Благодаря ви. Искам първо да благодаря за доклада и е, който синтезира много добре напредъка през последните години за изграждане на банковия съюз. Един наистина проевропейски проект който позволи е, стабилизиране на еврозоната през последните години, макар че все още сме далеч от възстановяването, за което е необходимо по-стабилна фискална политика. Във всички случаи този е, е, доклад е модел за напредъка, както казаха и множеството от колегите и благодаря, че тук имаме една такава широка, е, широко множество по Банковия съюз, който е необходим. Необходима е и схемата за гарантиране на депозите, колкото се може по-скоро в актуалния календар, който е, имаме е, сроковете в тази камера. Е, е, тук трябва да се има предвид правната страна на обществения дълг и надзора да намали, да минимизира рисковете и да има прозрачност в банковите институции, но във всички случаи това е един качествен скок и обществения дълг би могъл всъщност да фрагментира е, зоната. Нещо, което именно се опитваме да избегнем чрез е, банковия съюз. Така че е, то, по този път се отива точно в обратната посока на нашата цел, защото имаме един единен пазар и разбира се значителни мерки за финансовия сектор. Благодаря ви още веднъж. Господин Фернандес, Госпожа Ланген... Господин Ланген има въпрос към вас. Да, вие споменахте, че банковия съюз е огромен успех. Но проблема, пред който сме изправени, е, че паричната политика и банковия надзор не са разделени. И ЕЦБ вижда риска и иска да ограничи паричните потоци. Това от една страна. От друга страна искат да премахнат банкнотите от 500 евро. Това смятате ли, че е успех? Критично ли гледате на нещата или смятате, е, че това е успех? Защото те искат да въведат отрицателни ликви в Южна е, Европа, тъй като не се случи е, растежа. Да, според мен проблемите за паричната политика и надзорната политика присъстват, присъстваха и преди в много държави, както и нашата. Този проблем съществува, защото е, това имаме е, отделна парична политика. Въпросът е да се възстанови е, е, растежа в еврозоната, което обаче няма да стане с паричната политика, а именно се дължи на липсата на фискален стълб и компромис между държавите в еврозоната, като някои продължават, имат проблеми с текущата сметка, което води до проблеми в южноевропейските държави. Господин Йоцьок, за една минута. Господин председател, дами и господа, много ми е кратко времето и затова ще кажа няколко кратки думи. Схемата за страховане на депозитите е логичен елемент за изграждане на третия стълб. Има обаче доста съмнение за това, как ще се събират премии за тази система. Много е вероятно разходите на системата да бъдат прехвърлени върху клиентите. За моята страна Полша, в която има значителен чуждестранен капитал в финансовия пазар, подобни операции са неблагоприятни. Клиентите на тези банки ще понесат разходите за създаването на тази система, въпреки че не сме част от Банковия съюз. Нямаме гаранция, че ще бъдат ограничени разходите, свързани с недоброто управление или а, не състоятелността на банките. Господин Демази. Благодаря, господин председател. Наближава нова а, криза. Казината се развиват по-бързо и парите не знаят къде да се насочат. Имаше самоубийства в е, е, Италия в резултат на това, че хората загубиха спестяването си, защото са се доверили и са се вложили средствата в е, рискови облигации. Така че ние забелязваме една бомба с закъснител. Инвестиционното банкиране трябва да се отдели от функциите по събиране на депозити. Не можем да си позволим банки тип казино. които се създават само с една единствена цел. Първо, колегите, които призовават за фрагментиране, ние не, че искаме повече бюрокрация, защото обичаме бюрокрацията. Колкото повече, толкова по-добре. Но по отношение на обсъждането на банките, благодаря на докладчика но обаче основният проблем в Европа не е липсата на регулиране в банковия сектор, а точно обратното, защото сега виждаме коригиране на тези мерки, които влизат в сила. Наблюдаваме обаче липса на растеж, липса на инвестиции и в този контекст да се пречи на банките от е, работа на пазара, създаване на ликвидност, инвестиции, е, създаване означава създаване на още по-големи проблеми, защото няма регулиране, което да компенсира липсата на растеж и е, заетост. Така че няма да решим проблема с отделяне на банките. Няма такова мнозинство. Благодаря. Има въпрос с синя карта от госпожа Ферейра. Заповядайте, господин. Господин Окмар, благодаря ви за работата. Въпросът ми е свързан именно с това. В включваме бейлин, спасяване на банките от самите банки, т.е. разходи за собственици на банките. Но наясно ли сте, че голяма част от банковата индустрия в Европа всъщност няма да, това няма да се случи. Говоря, например, за немските банки. Има така наречен IPS, които се крият за частни фондове. Всички механизми ги защитават от бейлин. Е, механизма. Няма а, е, прозрачни държавни механизми. Наясно ли сте с това? Следите ли а, е, тези неща и дали това ви тревожи? За, заповядайте за отговор. Благодаря ви за въпроса, госпожа Ферейра. Първо, идеята на Берлин е, а, да не се иска, да, да не се налага да накоплаците да плащат загубите. В преговорите, е, за които отговарях заедно с вас и други колеги, аз е, казах, че ние заедно, съвместно възстановихме капитализма в е, банковия сектор и ви благодаря за усилията. Това означава, че обаче, че в Германия, Швеция, Португалия, няма а, парите на данакоплаците да бъдат в банките, докато не се справим с този 8%, а, с тези 8%. И това може да стане по различен начин. Разбира се, ние ще продължим да следим и а, ще а, искаме всички държави членки да а, въведат законодателството. Благодаря ви. Това е важно във всички страни. Господин Мария, за една минута. Господин председател, системата за единен надзор в рамките на банковия съюз и която би трябвало да допринесе за стабилност на банките, не е достатъчна, се оказва. Констатирахме, че бяха използвани огромни средства за спасяване на банките, което е в тежест на бюджета, а сумите отделени за борба срещу безработица са много по-малки. В Гърция видяхме, че с третия меморандум банките бяха преда, продадени на много ниска цена. И веднъж спасени банките започват да продават на търк гръцките активи. Гърците обаче няма да приемат това. Господин Буанано има въпрос към вас, заповядайте. Искам да попитам колегата, смятате ли, че в този все по-глобализиран свят е хубаво да има добри, но големи банки, вместо огромен брой малки банки? виждаме, че малките банки биват обединени, за да се създадат все по-големи чудовища. Какво смя... Харесва ли ви сегашната ситуация или виждате друго решение, господин Матиас? В Гърция решението, което беше направено за малките банки и малките ипотекарни банки бяха е неприемливо защото на много банки трябваше да се отпусне помощ. Резултатът е, че банките бяха ликвидирани. Аз мисля, че ние трябва да дадем подкрепа на банките, които са в периферията, кооперативните банки. Това са банките, които действително помагат на економиката. Що се отнася до рекапитализацията в Гърция, видяхме, че собствениците получиха онова, което им е дължимо, но а, обществото загуби. Господин Столоян. Благодаря, господин Гуалтери, за доклада. Благодаря на онези, които също допринесаха за изготвянето на отличния доклад. Искам да благодаря на комисаря Хил, на цялата Европейска комисия, за това, че най-сетне имаме законодателно предложение, за справяне с третия стълб на Банковия съюз. Той е най-деликатният елемент. Става дума за европейската схема за гарантиране на депозитите в банките. Искам да подчертая, че бях изненадан от казаното от председателите на някои важни банки в Европейския съюз считат, и които казват, че Банковия съюз не трябва да се доразвива, че се натъква на проблеми. Мисля, че трябва да разговаряме с тези ръководители на банки и да подчертаем, че Банковия съюз продължава да е необходим. Друг важен аспект, който трябва да подчертаем, е, че в моята страна банките продават на 10% от номинала необслужвани кредити, вместо да дават ипотеки на хората за закупуване на жилища. Благодаря ви. Целта на, това, тази инициатива главно е заради надзора. Разбира се, колкото повече хората обсъждат банковия сектор и повече са информирани, толкова по-добре. Но виждаме сега от гледна точка на немските дънакоплаци, инвеститори и пенсионери, че процеса е, включва риск. Тоест е, тези спестители в е, Германия отговарят за това, което се случва в други държави. Всички, ако всички отговарят за всичко, в крайна сметка никой няма да отговаря за нищо. Банковия съюз в тази му форма е напълно безотговорен. Нещо повече. И а, вие знаете тази моя позиция. Според мен Еврото в Европа води само до е, недоразумение и трябва да се премахне. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Ако искаме да анализираме състоянието на банките, трябва да видим, че механизма за преструктуриране на банките не е приложен във всички държави членки схемата за гарантиране на влоговете също и заедно с това постъпват нови предложения. Аз бих пледирал първо за прилагане и транспониране на съществуващото законодателство, преди да преминем към нови предложения, като погрешното предложение за осигуряване на влоковете. После, по-нататък, принципа за съразмерност не е нужно да има европейско решение на всеки проблем. Комисарят каза, че големите банки трябва да, платят, по, да плащат повече, малките по-малко. И кредитите, Ана, кредити, които не генерират добавена стойност. Е, мисля, че трябва да свърши много работа преди да се е, да правят нови предложения. Госпожа Хюбнер. Банковия съюз, според мен, е най-важният е, банков проект, най-важният европейски проект след кризата. И това ни позволи да направим промяна от bail-out към bail-in. Имаше време за адаптация, но новостите все още не са изцяло въведени. По-добре е да се, трябва да се постигне по-добра комуникация а, с а, инвеститорите и другите участници на пазара, особено инвеститорите на дребно, които са най-уязвими. Те трябва да разберат по-добре какви са правата и задълженията им по режима bail-in. Виждаме защо съществуват разминавания по начина по който се а, прилагат правилата, свързани с това, че а, как се разплащат с кредиторите по механизма за преструктуриране. Ние търсим по-добра равнопоставеност и е необходимо за целта да има повече хармонизация в тази област. Благодаря. Сега започва процедурата на спонтанните изказвания. Господин Мавридес. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за доклада. Искам да кажа веднага, че преди да вляза в политиката, чувах, че в Европейския съюз има общи правила, но тези правила често са различни. Ето това е, може да се каже и за сегашния случай, когато бяха замислени идеите за банковия съюз, е, основната му цел беше да изгради три стълба и да се гарантират влоговете. Помня, че когато дойдохте на изслушване, говорихме точно по този въпрос. Тези три стълба не са реверанс към големите банки, към малките или големите страни. Всичките банки трябва да отговарят на едни и същи правила, но не е така. Колкото повече губ, време губим, толкова повече нарастват рисковете. Господин Шваб има думата. Благодаря ви, дами и господа. Банковия съюз е наистина е за нас едно изпитание. А, искам да повторя това, което казах и преди. Аз смятам, че е, в политиката трябва да е, тръгваме от е, реалността. Е, еврозоната съществува и е, съответно е, коментарите, е, че е, тя е проблем, са меко казано странни. Ние трябва да решаваме на базата на това, с което разполагаме. Банковите и финансовите услуги са част от реалната економика и един факт и а, е, а, е, някои са забравили това. Има много нови регламенти. А, е, но, господин комисар, аз се радвам, че вие а, търсите начин да укрепите економиката, а, като още веднъж да бъдем в състояние да подкрепим економиката по недемократичен начин. И благодаря ви, че сте включили това в доклада. Благодаря, господин Вегас. Нищо не се решава с Банковия съюз. Системата за преструктуриране, системата за надзор не са достатъчни, тъй като отново дънакоплатеца е този, който ще плаща за проблеми на банки, които са от системно значение. Трябва да се намалят разходите за дънакоплаците минимални разходи е, за реалната економика е, и за данакоплаците. И тук е, цитирам какво е написано в регламента. Трябва да има разделяне на банките. Не може да има решение, докато банките не започнат да действат в интерес на реалната економика и на гражданите. Брайан. Благодаря. Искам да благодаря на председателя Гуалтиери за доклада. Имам три кратки коментара към комисаря. Банковия съюз е задължителен за растежи и работни места в Европа. Имаме нужда от здрав банков съюз и там, където има нужда, проекта трябва да се усъвършенства. Правилно е комисията да започне преглед. Трябва да сме достатъчно честни да признаем там, където има нужда от промени и това не трябва да бъде политически мотивирано. Е, нека да се движим бързо, пазарът, е, процесът е е, много сложен, но нека да променим това, което не функционира добре. Последната ми е коментар е свързан с кредитите. Твърде много банки все още не отпускат кредитите за малките и средни предприятия и в Европа като цяло и в еврозоната по-специално. Аз мисля, че новите стрес тестове са правилни, но банките трябва да започнат да гарантират е, растеж за економиката. Господин Фланаган е последния. Заповядайте. Благодаря. Ирландия, Централната банка унищожи 500 милиона. Е, наследството от това, че имаше твърде много банки, които не отговаряха за системата за това, че нямаше гаранции, когато започна да се създава европейската валута през 99. 2 милиарда бяха унищожени миналата година, 3 милиарда в 2011, общо 6 милиарда бяха унищожени. 25 милиарда още са а, застрашени от същата съдба. Какво ще направи съвета и комисията? Какво ще направи ЕЦБ? за да се прилагат тези нови правила и с задна дата и да се спаси ирландския народ от тези неморални действия да се раз... унищожава 301 милиарда евро. Може ли комисията да се слуша в нас и да не си приказва, ако може да показва уважение, ако обича към хората, които са избрани тук, а не да си гледа в таблетите. Какво, да, питам, какво ще направите с задна дата да помогнете на Ирландия, която бе принудена да унищожи 31 милиарда евро. Може би за вашата економика това не е много, но за нас е страшно много. Хората гладуват. Затова, ако обичате, отговорете ми на въпроса и моля, уважавайте моето присъствие и присъствието на колегите тук. А сега давам думата на комисаря Хил. Заповядайте. Thank you very much, uh, President, and thank you for the um, debate, which I think has covered a range of issues. Благодаря ви. Наистина, доста коментари чухме, като някои от тях, разбира се, съгласиха до Банковия съюз. Както казахте, трябва да помислим дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Това е добра възможност за да оценим това, което направихме. Стрес-тестовете, например, и факта, че банковата система е по-силна и по-устойчива, че е по-добре капитализирана преди да започнем работа, ни показва, че сме на прав път. Относно въпроса за доверието. Мисля, че този въпрос стои в сърцевината на начина по който бихме могли да се справим с работата, която ни очаква по отношение на банковия съюз, ако разбира се желаем да продължим напред. Отново бих искал да подчертая подхода, който възприехме с намаляването на риска и всички други инструменти, които приехме, защото се опитваме да изравним двете страни на уравнението. Важно е, разбира се, да се прилага и сега действащото законодателството. Е, сега действащото законодателство. Важно е да изпълним също и обещанията, които дадохме. Доста бе направено във връзка с транспонирането на регламента. Всеки път, когато заседаваме в рамките на съвета ЕКОФИН, разглеждаме транспонирането и държавите членки знаят какво се очаква от тях. Във връзка с казаното от господин Галтиери за суверенния дълг, аз подкрепям линията, която е залегнала в този доклад във връзка с, евентуален, с евентуална пруденциална намеса в рамките на суверенния дълг. Разбира се, обаче трябва да координираме действията си. Всичко това трябва да бъде обсъдено с економическите и финансовите министри, както и комисията от Базел. Разбира се, ще ви информираме за нашите дискусии. Държавите членки се споразумяха за финансирането и решиха, че до 2020 година ще трябва да има възможност за разглеждане, нещо, което сме упоменали в документа с мерките за намаляване на риска. Относно сенчестото банкиране. Регламента за сделките влезе в сила миналата година и това беше важна крачка напред за банкирането в сянка. Мифит също играе важна роля. Мисля, че успяхме да отбележим важна стъпка напред на капиталовите пазари. Разбира се, аз ще внимавам за всякакви евентуални рискове и за в бъдеще. И накрая, нещо, което чухме неколкократно във връзка с пропорционалността. Бихме искали да видим дали законодателството, което вече сме приели, е добро. Не за да поставяме под въпрос Банковия съюз, а за да може, както каза господин Хейс, да помислим дали сме се справили добре, да видим дали законодателството действа по възможно най-ефективния начин, за да може да се стимулират инвестициите и за да може бизнеса да отпуска е, заеми, за да може капитала просто да се движи свободно за да може да се стигне до растеж, разбира се. Та въпросът за пропорционалността ще бъде обект на нашето внимание. А относно доказателствата, това е част от прегледа. Ще трябва да се балансират изискванията в макро и микропруденциалната сфера и ви уверявам, че няма да забравя този аспект. Благодаря на господин Гуалтиери и на докладчиците в Сянка за доклада и за днешната дискусия. Очаквам с нетърпение бъдещите доклади. Сигурен съм, че там ще бъде изведен напреден преден план напредъка, който постигнахме. Надявам се, че ще може да запазим ритъма в оздравяването на банковата ни система. Благодаря. Много ви благодаря за заключителните коментари по отношение на Банковия съюз. А сега давам думата на господин Галтиери за неговите заключителни думи. Е Благодаря ви. Госпожо председател, разискването беше много разгорещено, обсъдихме редица теми, но не бива да забравяме, че основната цел на този доклад е да анализира по конкретен, подробен начин отделните елементи на първата година от влизането в сила на един надзорен механизъм. Да видим кои елементи работят добре и кои не толкова. Получихме редица много конкретни предложения, както ни припомни и Свен Гигълт, и се надяваме Европейската комисия да ги вземе предвид. Бихме искали да се проведе заседание с представители на Европейската комисия в нашата парламентарна комисия по економически пръчни въпроси. Давам си сметка, че въпроса за осмотрението, праговете заложени в механизма за гарантиране на влоговете, гаранциите за финансиране на малките средни предприятия. Всичко това може би са по-технически въпроси, които не вълнуват толкова, колкото много политическите теми, като разделяне на търговските от инвестиционните банки, спасяването на банките и нататък, но трябва да всъщност в конкретната си работа да се основаваме на сериозни технически анализи, а не само на идеология. Също така, никога не бива да забравяме, че всички правила, които приемаме, трябва да се спазват. И затова трябва да сме сигурни, че правилата, които приемаме, нямат негативно въздействие върху економиката ни като цяло. Вижда какво се случва в Германия, как ни припомни господин Баус. беше създаден институт, който се противопоставя на финансовото участие на банките в спасяването на други банки и защита на акционерите. Целта ни не бива да бъде да поставяме под въпрос приходите за накоплаците и акционерите. Ще действаме единствено и само в рамката на базовските споразумения. Благодаря ви, скъпи колеги.